Dear colleagues, um, I would like to, um... Колеги, иска ми се полека да започваме днешното заседание, защото министърът така ли че вече е с нас. Все пак да проявим уважение към него. Uh, също така за точка 4 от дневния ред госпожа Конечна също е с нас. И така, започвам и ви питам, имате ли бележки по дневния ред, можем ли да го приемем в а, сегашния му вид. Нямате забележки, добре. Знаете също, че се излъчва днешното заседание по интернет. А, запознати сте с а, приложението. Знаете, че имаме а, бюлетин на комисията, който можете да прочетете. Сега искам да ви помоля за одобрение на протокол от предишното заседание. Ако няма забележки по него, ще го четем за прият. Господин Колай, не виждам в момента за доклада за предотвратяването за защита на потребителите. Госпожа Конечна, ако може да ни информира докъде са стигнали преговорите. Госпожо Конечна, имате думата. Благодаря, госпожо председател, колеги. Първата заседание на в рамките на Хрватското председателство по тази тема за, като част от триалога се е проведен наскоро. Беше необходимо да се приключи, приключат преговорите в края на в рамките на хрватското председателство, защото сме планирали още три заседания като част от триалога от март до юни, до края на юни, края на хрватското председателство на 23 януари също е следващото. Господин Дидие подчерта, че има много силен мандат след първото четене, много силна подкрепа за мандата и се стреми към балансирано решение спрямо економическите интереси и интересите на, пре, на потребителите. Имаше известно изменение от страна на съвета, различни условия за местните и трансгранични организации и разлика между вътрешни и външни трансгранични действия. Парламента обяви, че трябва да се работи заедно с условията за управомощените организации за защита на потребителите. Също така беше казано, че квалифицираните организации или оправомощените организации трябва да бъдат ясно определени, да има практични решения и да бъдат намерени ясните условия. Аз съм в близък контакт с докладчиците в сянка и ще ви държа в течение. Благодаря, госпожо Конешна, за, това, за тази информация. Сега господин Колая Можете ли да ни информирате за доклада за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн? Благодаря, госпожо председател. Разбира се, първият триалог беше на 12 декември 2019 година. През последните няколко месеца беше постигнат напредък по редица точки, включително основно место на установяване, също така различните процедури, свързани с незаконното съдържание. Обмена на становища продължи по редица важни термини за това, например, как могат да се определят услугите на информационното общество, което е обект на регламента и какво може да се определи като кое може да се определи като организация, предоставяща услуги в Съюза. Също така терористично съдържание и парламента подчерта важността на това да се съобразят определенията с директивата за тероризма. Нашата цел е да се избегне обхващането на законно съдържание, като например журналистически доклади и така нататък. Изискването за прозрачността за всички организации бяха също тема на обсъжданията. По отношение на предоставящите съдържание, парламента настояваше, настояваше да се намалят случаите, в които организациите, органите могат да откажат да действат по прозрачен начин. Беше обсъден също и срока за доклада, но остават два ключови момента. Въпросът за трансгранично снемане на информация, в зависимост от юрисдикцията и също така има споразумение между съвета и парламента за целта на премахване на съдържание, но начина по който трябва да се извърши всичко това, по него няма съгласие. И не на последно място, филтрите а именно задълженията за грижа и проактивни мерки. Още веднъж парламентът подчерта своята позиция, а именно, че законодателството не следва по какъвто и да било начин да а, способства за използването на подобни системи. Благодаря, господин Колая. Имаме въпрос от господин Шваб за вас. Благодаря, госпожо председател. Искам да се присъединя към това, което ни представи господин Колая за директивата за предотвратяване на разпространението на терористични съдържания терористично съдържание. Идеята беше всичко това да се направи по по-хоризонтален начин като законодателни стъпки. И затова искам да попитам господин Колая как си представя, че можем да действаме чисто секторно, как този хоризонтален подход би могъл да се осъществи, господин Колая. Така или иначе, от това, което видяхме от комисията до момента, изглежда, че комисията иска да стъпи както на директивата за авторските права, която беше приета в миналия мандат, както и върху този, този а, регламент за тероризма, който е в а, триалог, за да се по, продължат в тази посока дискусиите за а, акта за цифровите услуги и в този смисъл мисля, че може да се намери отговор на вашия въпрос. Читам, че трябва да обърнем внимание на това да има висококачествено съдържание, срещу тероризма, защото това ще се отрази не само на регламента за тероризма, но също така и начина по който ще действа комисията, а, що се отнася до а, законодателство, да речем като акта за цифровите услуги. Добре, благодаря ви. Няма други въпроси. И така, а, настигаме нашия дневен ред, точка 5. В дневния ред за нас е удоволствие и чест, че сред нас е господин Дарко Хорват, министър на економиката, предприемачеството и занаятите на Харватия, а, за да ни представи програмата на председателството на съвета. Както вие знаете, Опитахме се да включим известна структура в този обмен на становища. Ще дадем думата на министъра за 10 на 15 минути и след това ще чуем въпроси от членовете на комисията по реда на групите, политическите групи. Искаме се да спазваме доста стрикно времето. И имате, разбира се, изборно целият период за въпрос и отговор не трябва да надвишава 5 минути. Може да зададете въпрос за една минута, после да чуете отговор за две и половина, после един допълнителен въпрос да зададете за една минута и да дадете възможност за кратък отговор в рамките на 5 минути. И след това, да речем, другия вариант е да зададете дълъг въпрос, продължение 3 минути и да имате само възможност за отговор от 2 минути и без възможност за допълнителен въпрос. Благодаря на господин Хорват, че е сред нас е, и му давам думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Десутър, искам да ви благодаря за тези конкретни инструкции, които вие дадохте за протичането на обмена на становища и съм сигурен, че ще ги спазим добре. Уважаеми а, депутати, позволете ми в началото да ви пожелая успех през 2020 година която, ако погледнем началото и явно ще бъде много трудна и много изпълнена с предизвикателства. И сега към Комисията за вътрешния пазар и защита на потребителите и вашите приоритети. Те са много важни теми за Европа. Председателството ще продължи да работи по ключовите за Европейския съюз въпроси, като стълбочаване на вътрешния пазар, защита на потребителите и всички други хоризонтални теми, по които работим като са законодатели. Темите, свързани с единия пазар, включително защитата на потребителите, Това са все теми важни за Министерството на економиката, предприемачеството и занятите на Харватия. Колеги, мисля, че всички сме съгласни, че един конкурентоспособен вътрешен пазар е гаранция за новите възможности и използване на потенциала на европейските предприемачи и за постигане на добри права на потребителите. Ние ще продължим да работим по тази тема, защото това е една от най-важните ни задачи в рамките на първия стълб от приоритетите на хорватското председателство. Европа, която развива. Това отразява нашата концентрация за включващия растеж, укрепването на единия пазар по подобряване на економиката на Европейския съюз, създаване на по-добро сближаване и кохезия и а, също така борбата с климатичните промени. Дами и господа, позволете ми да използвам тази възможност да спомена някои други приоритети на хърватското председателство, за да споделя с вас нашата визия за хърватското председателство на Европейския съвет. Вторият стъп от приоритети е Европа, която свързва. Транспорт, енергетика, цифрова свързаност и обхващане на всички възникващи предизвикателства. Европа, която закриля посредством укрепване на вътрешната и външната сигурност и един обхватен подход към външната и вътрешна миграция. И накрая, четвъртия приоритет на Хрватското председателство е Европа с влияние. Влияние в добросъседството, подкрепяйки по-нататъчно разширяване на Европейския съюз, както и на глобалната сцена с визията на този мандат на Европейския парламент и Европейската комисия. Уважаеми европейски депутати, Хрватското председателство настъпва в етап на много мащабни промени в Европейския съюз. Нов законодателен цикъл, нови мандати, както и време на предизвикателства, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз вътрешно, европейските економики са изправени пред много сериозни предизвикателства, свързани с разработването на нови технологии, необходимостта да се подобрят и модернизират различните операции в предприятията, както и предизвикателства за намирането на правилната работна ръка и финансови ресурси. Наистина очакват се предизвикателства, но също така ние разчитаме на сътрудничеството с вас европейските депутати, за да постигнем най-добрата позиция за европейските економики в променящия се днешен свят. По време на нашето председателство планираме да продължим да работим в съвета по конкурентоспособност в ключови области. Единия пазар, политиката за защита на потребителите, едината промишлена политика, иновациите, научните изследвания и освен в работата в съвета по способност в Брюксел, смятаме, че неформалното заседание на министрите в Загреб ще бъде една чудесна възможност да обменим идеи за бъдещето на Европейския съюз, с оглед и на плана на Европейската комисия да обяви нови важни инициативи в началото на март месец. Позволете ми да спомена, че Евро... Хрватското председателство ще организира и неформален министерски диалог по темата за политиката на защита на потребителите на 26 и 27 март тази година. Съобедно това да се способства за сътрудничеството между различните заинтересовани страни и повишаването на информираността за правата на потребителите. Уважаеми депутати, нашата съвместна работа ще определи резултатите на Европейския съюз в всичките четири области, които чертах, и те ще имат пряко въздействие върху всички европейски граждани. Ние смятаме, че в това отношение е много важно да се задълбочи още повече единия пазар. Нашето председателство ще се концентрира върху а, елиминирането на необоснованите бариери за него и ще внимаваме да не се създават нови бариери, както и ще работим за по-ефикасното прилагане на настоящото законодателство. Що се отнася до единния пазар, очакваме дългосрочния план за действие комисията да представи по отношение на това дългосрочно прилагане на законодателството, както и за регулаторните и нерегулаторни бариери. Председателство ще предложи да се приемат заключения на съвета за по-доброто законодателство с предложение за това как могат да се подобрят принципите и методологиите, за да се намалят регулаторните разходи за гражданите и граждани и предприятията и да се увеличи конкурентоспособността и да се стимулира включващия растеж. Що се отнася до цифровия пазар, предизвикателствата и приоритетите са тясно свързани. Укрепване на лидерската позиция на Европейския съюз, включително в областта на изкуствения интелект. Европейския съюз има всичко необходимо, за да се превърне в лидер в областта на изкуствения интелект на основата на собствените си ценности. Необходими са съвместни усилия, за да се да има максимално въздействие на инвестициите на европейско и национално равнище. По време на нашето председателство ще подкрепим всички дейности, които са в посока на увеличаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия, защото считаме, че за да се предостави конкретна подкрепа за МСП, трябва да се приключат преговорите по единия пазар. Позволете ми сега, уважаеми колеги, да споделя позициите на Хрватското председателство по настоящите законодателни предложения – когато говорим за програмата за единия пазар, ще кажа, че Хрватското председателство планира да приключи успешно преговорите по програмата за единия пазар в зависимост от многодишната финансова рамка. Ще направим всичко възможно, за да приключим преговорите по програмата за единия пазар заедно с Европейския парламент ето защо председателството кани Европейския парламент да продължим преговорите по време на тристранните срещи, дори и някои разпоредби да, са, да бъдат оставени в скоби, така както е, е с всички други програми за финансиране. Що се отнася до е, досието за съобщенията за услугите, Председателството е готово да си сътрудничи с държавите членки, за да изясним всички висящи въпроси. Съгласни сме с парламента, че пазара на услугите е изключително важен за единия пазар. Ако получим мандат от съвета, ще продължим да преговаряме с Европейския парламент по време на четвъртия триалог по директивата, определяща процедурата за съобщения и нотификации. Що се отнася до механизма за колективна защита, искам да кажа следното. При политиката за защита на потребителите, Кърватското председателство ще продължи да работи за защитата на всички европейски потребители, като се установяват процедури за колективна защита. Това е една огромна стъпка напред която ще подобри правата на всички европейски потребители. Нашата цел е да получим, да стигнем до споразумение с Европейския парламент до края на нашия, нашето председателство. Започнаха срещите с една отворена и добра атмосфера и с радост отбелязвам, че има готовност да се постигне споразумение в следващите месеци. Разчитаме на вашата подкрепа време на тристранните срещи, за да може да приключим успешно преговорите. А и това е приоритет за нашето председателство. Това досие. Считаме, че е възможно балансирано споразумение но това трябва да е компромис между различните а, позиции. Регламентът за типовото одобрение на автомобилите. Що се отнася до това предложение за емисиите на 11 декември 2019 година, Корепер прие споразумение за а, мандат за преговори и нашата цел е да започнем политическите а, триалози с Европейския парламент колкото може по-скоро, за да има а, ясна правно основание за приложението на факторите за, спа, а, за съобразяване в, свързани с някой от а, основните замърсители. Следваща тема е регламента за отговорност и застраховане и по този регламент финландското председателство получи а, мандат за преговори през декември и нашето председателство а, чака с нетърпение а, предстоящия триалог с Европейския парламент и се надяваме да получим, да постигнем споразумение по време на първото четене. Уважаеми госпожи и господа депутати, европейските граждани разчитат ние да постигнем споразумение по всички тези въпроси, свързани с европейската економика днес. Следващия етап е, ще бъде много е, предизвик... изпълнен с съм много взискателен, но съм убеден, че във всички тези области ние ще постигнем успех. Затова ще бъде и удоволствие за мен да отговоря на всичките ви въпроси за да можем да започнем своето сътрудничество още от днес. Желая ви всичко най-хубаво през 2020 година и се надявам, че ще сте готови да си сътрудничате с нас по всички досиета, които имат отношение по време на нашето председателство и се надявам, че ще можем да обсъдим и да предадем окончателен вид на някои от тези досиета. Благодаря! Благодаря. Сега ще дам думата подред на представителите на политическите групи. Първи ще си скаже господин Шваб от името на НП. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че сте тук в нашата комисия, господин председател. Желая ви всичко най-добро. Много амбициозна е вашата програма. Вие я представихте. Вярвам, че вие и вашите колеги ще направите всичко възможно, за да имаме единство по отношение на преговорите за Брексит. Те скоро ще приключат. Вие разговаряте с вашите 27 колеги в съвета и много често те имат различни позиции. За съжаление, има разделение относно възприятието за това как трябва да функционира Европа. Това разделение се наблюдава в Загреб, Париж, Берлин, Брюксел. Държавите членки не са готови да приемат предложения на Брюксел, ако трябва да приемат законодателство, да променят законодателството си в държавите членки. Затова си мисля, че би трябвало да се направи нещо и да се противопоставите на колегите, защото иначе Европа няма как да функционира. Какво означава несправедливост? Несправедливост винаги може да се тълкува по различен начин. Европейската комисия понякога е затруднена да действа в трансграничен план. Мисля, че трябва да се намери средния път по много досиета и искам да разбера какво ще направите вие, например, относно дефинирането на несправедливите бариери пред потребителите. На следващо място, искам да кажа, че ние сме готови да работим с вашето председателство. Много е важно да се отбележи, че отново вие искате да действате, ако не се променя законодателството. Това няма логика на европейско ниво. Ние сме група от 28 държави членки. Затова кажете какво искате да постигнете. Мисля, че ние трябва да имаме единство в Европа. Защото много често е, в САЩ не приемат нашите стандарти и се прилагат е, от друга страна в Европа стандарти, които пък не са за доброто на гражданите. Какво ще направите в тази връзка? Парламента има позиция. Благодаря, господин министър, имате думата. Уважаеми господин Шваб, благодаря ви за въпросите. Няколко въпроса бяха зададени. Ще се опитам да отговоря. Подред. По отношение на Брексит – Темата е изключително трудна. Всъщност вече не говорим за Брексит, говорим за това, което ще се случи след Брексит. Как да се държим, как да функционираме като единен пазар, като един обединен континент. Когато една държава членка и то с голямо влияние напуска Съюза, няма да е лесно. И това е тема, която трябва да се обсъжда надълго и на широко. Знаете, че ще има заключения, които ще се приемат на съвета по конкурентоспособност. Този съвет отговаря за конкурентоспособността на единния пазар – на държавите членки. Аз съм сигурен, че ние ще се възползваме от решенията, които ще се вземат от всички на ниво съвет. Що се отнася до времето след Брексит, ние разговаряме в момента и се опитваме да стигнем до конкретно решение. Знаете, че се опитваме да стигнем до едно общо решение. Ще изчакаме обаче съвета да стигне до единна позиция. Относно позицията на предприемачите, МСП и така нататък, не само в национален план, но и във връзка с онези, които действат на европейските пазари. Има методи, които се използват в Харватия, Австрия, Германия и в други държави членки, за да се измери административната тежест за предприемачите. Вече 4 години в Харватия ние прилагаме планове за действие с цел анализ на съществуващото законодателство. Възоснова на този анализ ние премахваме бариери пред конкурентоспособността на нашите предприемачи. На европейско ниво съществува добре познатия тест за предприемачество. Всички предприемачи могат да направят този тест, за да видят какво е законодателното бреме, обвързано с новите законодателни предложения. Необходимо е да сме достатъчно смели и да признаем пред себе си пред предприемачите, кога създаваме нови административни пречки – и съответно кога е необходимо да премахнем съществуващите пречки. Този механизъм се използва в Харватия и аз съм убеден, че той може да се използва в цяла Европа. Вярвам, че този подход може да ни помогне за да разберем дали някои регламенти и директиви са твърде е, обременяващи. Относно механизма за колективна защита за колективни искове. Втория триалог ще бъде на 2 март. Доколкото знам, четири теми ще бъдат обсъдени. Искаме да се направи разлика между вътрешна и международна отговорност. Искаме да имаме достатъчно дълъг период за прилагане. Искаме да регулираме и гарантираме достъпа до международните регистри и искаме да регламентираме и мерките свързани с забраната на европейско ниво. Мисля, че това е възможно. Обеден съм, че ще получите нашата позиция тук в парламента. Председателката, моля всички да се придържат към отпуснатото им време. Две минути, три минути, имаме само час, така че трябва да успеем. Благодаря втория оратор, госпожа Шал Демозе от името на социалистите. Благодаря. Благодаря от името на групата на социал-демократите. Благодаря за това, че сте тук. Благодаря за това, че ни разказахте за програмата на вашето председателство. Програмата ви е доста амбициозна. Знаете, председателството продължава 6 месеца. Видях колко много неща искате да постигнете в рамките на първото полугодие. Има много области, в които инвестираме. Иновации, наука, подкрепяме цифровизацията на нашите предприятия и така нататък. Имам два въпроса. Първия е, – как си представяте конкретно помощта за цифровизация на вътрешния пазар? Какво трябва да се направи конкретно, за да се подпомогнат предприятията? И на второ място, премахването на бариерите. Години вече говорим по този въпрос. Как си представяте, как си представя вашето председателство действията, за да се премахнат тези бариери? Как ще гарантирате това, че няма да се отслаби и защитата на потребителите? Защото много често бариерите са свързани и с защита. За някои, някои бариери са чисто и просто бариери, за други са просто защита. Какво смятате по този въпрос? Благодаря. Господин министър има 3 минути за отговор. Захвалюем на господин. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Шалдемозе за въпросите. Как да постигнем всичко това? Ами, като зачитаме напълно позицията на парламента, като координираме действията на съвета и на парламента. Необходимо е да разговаряме. Благодарение на диалога бихме могли да финализираме част от тези досията, тези е, при които можем да приключим работата по тристранните диалози. По други досията просто ще продължим работата, както направиха и финландците преди нас. По въпросите сега. Преди да определим плана за действие относно пречките, които са най- проблемни. Това ще стане чрез използване на метода познат като SCME. Знаете, той помага за измерване на административната тежест на бариерите. Значи първо ще видим кои са най-проблемните бариери и след това ще решим дали съответните пречки трябва да бъдат премахнати или не. Що се отнася до цифровизацията, това е една хоризонтална мярка. Цифровизацията на местно ниво ни улеснява като цяло. Тя води до намаляване на корупцията. Чрез цифровизиране на всички обществени услуги можем да създадем една централна точка на управление. Част от тези процеси трябва да бъдат централизирани, други обаче следва да бъдат децентрализирани. За да може е, цифровизацията като механизъм да улесни живота на предприемачите както и да превърне правенето на бизнес в една наистина рентабилна дейност и да допринесе за премахване на корупцията. Още един въпрос. Благодаря за отговора съвсем накратко. Значи казахте, че ще идентифицирате какви са пречките. За да премахнете част от тях, ще гарантирате ли, че хрватското председателство няма да намали защитата на потребителите и на заетите на вътрешния пазар в ЕСА? министър. Господин министър. в качеството си на председатели на съвета по конкурентоспособност няма как да ви дам категоричен отговор, но ви обещавам, че ще подходя конструктивно спрямо диалозите. Ще поставя ударение върху това да се наблюдават и анализират всички предложения – ще поставим акцента не върху предложенията, които отслабват правата на потребителите, а върху тези, които овластяват повече потребителите, осигуряват им повече права и повече правна защита. Следващия оратор, госпожа Харанзова от името на Да обновим Европа. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, всичко най-добро по време на вашето председателство. Аз искам да говоря за различното качество на продуктите в Европа. Знаете, че темата придоби е, голяма гласност в целия Европейски съюз, не само в нашата комисия. През ноември представихме резултатите от проучването познато като GRC. Е, то потвърди, че проблемите съществуват в Европа. Не става дума само за продукти в Чехия или Харватия, например. Става дума за това, че са засегнати много различни държави и това всъщност е един провал във вътрешния пазар. Утре ще чуем резултатите от едно проучване, което ще ни покаже защо потребителите оправдават подобни действия от страна на производителите. Шокирах се, когато чух част от аргументите. Казва се, че потребителите имат различни вкусове, имат различни очаквания относно цените и така нататък. Аз не приемам подобни аргументи. Има хиляди способи да се действа по този проблем, но искам да разбера от вас, господин министър, не сте ли съгласен, че аргументите на производителите са несъстоятелни и освен това, готов ли сте да ми обещаете, че вашето председателство ще се намеси, за да реши проблема? Благодаря. Благодаря, госпожо Харазова, министъра. Благодаря ви за този въпрос. Благодаря за интереса, който демонстрирахте към тази тема. Госпожо Харанзова, Различното качество и състав на продуктите като цяло е особено важно за нас в Харватия, точно както е важно и в много други държави. Това различие е важно за различни части на единния пазар. Всъщност, темата е една от основните ни приоритети. Качеството на продуктите е важно. Ние вече определихме срокове за приемане на законодателство в национален план. Има и директива. Рано или късно всички държави членки ще трябва да приложат тази директива. Аз не очаквам да има затруднения в тази връзка. Очакваме затруднения обаче във връзка с наблюдението на изпълнението на директивата. След като директивата бъде транспонирана в националното законодателство на всички държави членки, ние ще следим какво се случва, дали се изпълняват всички разпоредби на директивата. И освен това, ще даваме информация за всички нарушения на правилата и съответно ще предприемаме стъпки спрямо тези, които не ги спазват. Тук трябва да спомена съвместната отговорност на държавите членки на Брюксел. Те носят отговорност за това да се зачита правната рамка, да се спазва и освен това носят отговорност за това да се наблюдава дали рамката се прилага. Мониторинга е много важен. Значи трябва да се види дали директивата се прилага както трябва. Имате още минута-две за последващ въпрос. Госпожа Харанзова, благодаря. Радвам се да чуя, че вие сте съгласен, че тези продукти с различно качество представляват проблем. Имам, може би, различно виждане за това как да решим проблема. Вие казахте, че има законодателство. Аз мисля, че трябва да има преглед на това законодателство и ние ще следим какво се случва с този преглед. Междувременно обаче, вие като председатели на съвета трябва да свикате среща на всички държави членки по този въпрос, за да гарантирате, че националните регулаторни органи предприемат всички мерки, за да се спрат подобни практики. Вашето председателство ще може ли да организира среща, на която да присъстват всички държави членки? Благодаря. Моля ви за кратък отговор. Obično svi vele kad si malo duži. Обикновено се казва, че когато си бил политик известно време, не даваш обещания просто така. Аз подкрепям една такава инициатива. Ще положа всички усилия, за да организирам една такава конференция. Благодаря господин Коела от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр, за презентацията. Всичко най-добро. Важна е вашата роля в идните 6 месеца. Нашата политическа група се вълнува от въпроса за изкуствения интелект. Вие го споменахте. Ще гарантирате ли, че препоръките от 2018 и 2019 на два специални докладчика на ООН, както и неодавнашните препоръки на съвета на Европа, ще бъдат взети предвид. Става дума за обсъждане на правните последици от използването на изкуствен интелект. Ще включите ли въпроса за правните дупки, пропуски, различните етични въпроси, свързани с използването на изкуствения интелект и така нататък. Благодаря. Хвала лепо, поштовани господине Колая. Благодаря, господин Колая. Въпроса за изкуствения интелект е въпрос, който занимава съвета. Той е един от най-важните въпроси, наред с цифровизацията. Той е важен за създаването на обща европейска економика на европейско ниво. По отношение на изкуствения интелект, има един съществен въпрос. Как да структурираме неструктурираните данни – и как тези данни да бъдат предоставени по един законен и легитимен начин на тези, които имат нужда от тях. В същото време трябва да можем да използваме продуктите, генерирани от изкуствения интелект трансграничното предоставяне на някои релевантни данни, необходими за анализа, е важно. Анализа, знаете, е необходим за всички процеси, свързани с изкуствения интелект. Това трансгранично прехвърляне още не е обект на регулация. Нито на ниво държава членка, нито на европейско ниво нямаме подход относно структурираните и неструктурираните данни. От друга страна, Необходимо е да видим как можем да предоставим технологии с чувствителен характер в Европа и съответно необходимо да видим какви елементи трябва да бъдат събрани, за да се предостави на тези, които използват изкуствения интелект, достатъчно голяма власт. Говорим за общ процес, обща трансформация с цифров характер. Говорим за обща стратегия, която включва и МСП. На европейско ниво имаме нужда от стратегически стратегически цялостен документ за изкуствения интелект. Имаме нужда от национални планове за действие, които да следват този стратегически документ. Имате думата за кратък последващ въпрос. Благодаря за отговора. Още един въпрос искам да задам. Различното качество и състав на продуктите. Ако трябва да цитирам вашите приоритети, там се казва гарантиране на едно и също качество и състав на продуктите във всички държави членки. Ние приветстваме подобно обещание. Въпросът ми е много конкретен. Планирате ли да направите допълнителни оценки на въздействието в тази връзка и съответно какви действия изобщо планирате, за да се справите с проблема? мога да изразя онова, което вече казах с други думи. Превенцията е изключително важна. Не може на единния пазар да има един и същ продукт с различен състав или качество. Нашето желание е да положим всички усилия – за да нямаме такива проблеми. Всеки ден мислим по този въпрос. Испанските, хърватските, българските потребители или потребителите от всяка една друга държава членка не трябва да се вълнуват от въпроси като този дали шоколада, който се предлага във всички държави е с един и същ състав. Същото въжи и за продуктите за почистване. Трябва ежедневно да следим за едно и същото качество и състав на продуктите. Мисля, че след известно време трябва да спрем изобщо да дискутираме по този въпрос, защото когато хармонизираме законодателствата си, ще предвидим и съответно система за наблюдение на качеството и състава на продуктите. Убеден съм, че и съвета и парламента ще наложат с готовност санкции срещу тези, които нарушават етичните правила, за които ще се договорим. Благодаря, госпожа Жорон, от името на ИДЕ. Благодаря, госпожа председател. Ще се изкажа само в рамките на първите две минути. Няма да задавам допълнителен въпрос. Пожелавам ви успех, господин министр. Ние се занимаваме с защитата на потребителите. Целта е да подкрепяме и тях, и малките и средни предприятия. Въпросът е, ми е свързан с, именно с потребителите на етикетирането. Целта е, е да на, бъдат информирани и защитени потребителите. Когато си купувам е, е, шоколад от Швеция, на него пише произведен в Швеция. Това е символ на високо... Швейцария, <laughs> извинявайте, на, шве... на високо качество. В Съединените щати нещата са още по-конкретно е, посочени точно какъв процент от елементите на определен продукт са произведени в Съединените щати и се посочва там. А тук в Европа хората не знаят откъде идват продуктите. Ако си купя мед, на него пише смесица от мед от Европейския съюз и мед извън Европейския съюз. И после се оказва, че 80% от този мед е от Китай. Потребителите трябва да знаят откъде идват продуктите. На голяма част от хората във Франция искат да знаят и конкретната страна. За тях е по-добре да не пише произведено в Европа, да пише произведено в Алзас, Франция. Франция. Какво можете да кажете за етикетирането и какво ще направи председателството по въпроса? Благодаря. Заповядайте, господин министр. Благодаря ви, госпожа Журан. Като действащ политик мога да кажа, че съм напълно съгласен с вашите предложения супермаркетите вече са длъжни да показват на етикет страната на происход на даден продукт. Това е полезно и разбира се, потребителите по този начин биват по-добре информирани за продуктите, които купуват. и в съвета ще работим за подобряването на тази система. Тъй или иначе всички ние като потребители искаме да можем да купуваме продукти и да сме сигурни до каква степен те отговарят на етикетите си. И там трябва да се избегнат рисковете. Благодаря. Господин Билан от ЕКАРЕ, заповядайте. Благодаря, господин председател. Нека първо да изкажа възхищението си е, за огромния труд, който Харватия положи, за да се обърне внимание на двойното качество на продуктите успяхме да привлечем вниманието към темата и се надявам, че това може да стане и по друга важна тема положението с услугите на вътрешния пазар. Тема, която по-настоящем не привлича светлината на прожекторите. Важно е да се прилагат съществуващите правила и да се премахнат бариерите пред свободата на учредяване и свободата на предоставяне на услуги. Има само 8% предоставяне на услуги е, в трансграничен план, е, докато е, обмена на стоки е 25% от брутния вътрешен продукт. Хората няма да променят поведението си, ако не могат да си го позволят. А това дава възможност за економически растеж. Нещо, което се разбира добре в тази парламентарна комисия. И така, какъв, ви, какъв е вашия план? Как може да се увеличи ефективността на предложенията на комисията? Какво научавате от хрватските фирми? А, какво а, ги затруднява при достъпа до други държави в Европейския съюз? Благодаря, заповядайте, господин министър. Благодаря, господин Билан. Напълно съм съгласен с вас. Обмена на стоки и услуги е регламентиран правно. Що се отнася до услугите, директивата за услугите по-настоящем е в блокаж. Надяваме се, че ще можем да продължим разговорите и на техническо, и на политическо равнище. Австрийското председателство вече поде инициатива за включване на сегмента на услугите – на по-високи нива на преговори между трите институции. Ще направим всичко, което ни е по силите, за да задълбочим диалога и ако това не стане по време на нашето председателство, ще облегчим възможността да се случи през следващото председателство т.е. да започне тристранния диалог по тази директива. Отрасълът на услугите, и тук съм напълно съгласен с вас, е област, при която може да се създаде по-голяма конкурентна способност за националните економики, за европейските предприятия и за европейската економика като цяло. Либерализирането на отрасла на услугите ще предостави допълнителни възможности и за други отрасли, като туризмът, например. Така ще се постигне по-голям економически растеж и ще има по-голяма взаимосвързаност през граница в Европейския съюз. И повече търговия. Темата по настоящем е замразена, но ако възникнат добри възможности, ще продължим разговора и ще направим всичко възможно – да договорим започването на тристранен диалог, поне от следващото председателство. Благодаря, госпожа Конечна, от името на Обединената левица. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря, господин е, министър. Във връзка с казаното от преждеговорившия колега, Искам да се спра отново на продуктите с двойно качество. Първият ви отговор беше отличен. Но същевременно казахте, че ще започнете диалог за защита на потребителите през март. Ами, струва ми се логично една от важните теми в този диалог да бъде именно тази тема за качеството. Мисля, че е, е, това е отличен форум да се засегне темата. Що се отнесе до качеството и до неговото наблюдение, опасявам се, че на този етап, поради не е достатъчно доброто качество на текста на директивата, поради това, че комисията извади от текста някои от най-съществените елементи, в крайна сметка ще се стигне до ситуация, при която качеството се следи по твърде различен начин в различните държави членки. Можете ли да подобрите нещата? Можете ли да поемете ангажимент Хрватското председателство да се бори за яснота при наблюдението на качеството и какво точно се изисква. Госпожо Конечна, ако не бяхте казали последното изречение, веднага щях да ви отговоря в рамките на 5 секунди. А именно да и да. но последното е, изречение засегна е, малко по-различна тема, така че ще уточня нещата. Да, действително, през май ще има среща на министрите на тема защита на потребителите и твърдо вярвам, че на тази среща няма как да не се обсъди и директивата, която има за цел да сложи край на съществуването на еднакви продукти с различно качество на вътрешния пазар. Въпросът е обаче можем ли да постигнем напредък? И няма как да ви обещавам нещо, което не съм сигурен, че ще може да се постигне. Но ви уверявам, че ще направим всичко възможно тази тема да бъде обсъдена и на тази среща, и след срещата, и изобщо по време на нашето председателство, за да се хармонизират позициите по темата и ще заявим твърдо, че това е неприемливо, че трябва да се промени и че производителите трябва да бъдат задължени да продават продукти с еднакво е, качество под е, едно и също име. Госпожа Кокалария ПЕМ. Благодаря, господин... госпожо председател. Когато говорихте за приоритетите на хрватското председателство, споменахте значението на економиката в кръг и на е, и задълбочаването на, на вътрешния пазар. Очакваме от комисията нов план за действие в, за кръгова економика. Твърдо вярвам, че развитието на кръговата економика и търговията в трансграничен план с рециклирани и продукти и продукти за повторна потреба значително ще подобри е, економическия растеж на вътрешния пазар. Какво възнамерява да направи председателството, за да засили трансграничната търговия с продукти, които могат да бъдат използвани повторно и които могат да бъдат поправени. Благодаря, господин министр. Благодаря ви, госпожо Кокалари, за това, че проявявате интерес към тази тема. Економиката в кръг, климатично неутралната економика, зеленият пакт, всички тези елементи и инициативи, по които работим в момента, или вече са включени в определени законодателни актове, и са приложени на европейско и национално равнище, поне до известна степен. Или още не са, но това зависи от определено финансиране. И тук трябва да се спрем на някои съвсем конкретни елементи. По-настоящем се преговаря по многогодишната финансова рамка – за периода от 2021 до 2027 година трябва да гарантираме добро развитие чрез процеса на приемането на многогодишната финансова рамка, за да може да има финансиране за тези инициативи. Ако разполагаме с правна рамка и имаме еднакви условия, но не разполагаме с достатъчно средства за приложението на мерките. На всички ни е ясно, че те няма да се приложат. Сигурен съм, че всички вече сте се запознали с планирания зелен пакт. Трябва да се трансформира промишлеността има много индустриални отпадъци, за които трябва да се погрижим. И трябва да има специален портфейл в, контекста на Зеления пакт. Това може да е част от многогодишната финансова рамка, може да е и отделен фонд. И така, първо трябва да отчертаем какво искаме да постигнем и е, успоредно с това трябва да видим с какви средства разполагаме, за да го постигнем. Благодаря. От социалистите и демократите, госпожа Бортън. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Хорват, за мен е удоволствие е, вашето присъствие тук днес. Е, много е, приятно ми стана, когато чух отговора ви на въпросите за двойното качество на продуктите. Надявам се, че действително ще подходите амбициозно към темата, защото много добре знаете колко е важна тя за депутатите в Европейския парламент и за Европейския съюз като цяло. Колегата от ТНП вече засегна на този въпрос, но ще се спра и аз на него. Възможността машини да се използват по-дългосрочно. Вие очертахте общия подход по темата – но можете ли малко по-конкретно да кажете, кои конкретно законодателни предложения възнамерявате да подкрепите в плана за действие, който ще се обсъди през март? Благодаря ви, госпожо Борзан. Смятам, че днес, в днешния ни разговор, са засегнати вече шесте е, важни инициативи, които ще се обсъдят на съвета за конкурентна способност и по които ще се работи в по-широк план. Инициативи, по които вече се работи или които са финализирани и са готови за транспониране в националното право. Нещо, което е много важно за нас, това е втория елемент от първия ни приоритет, е всички продукти да бъдат адекватно етикетирани. Потребителите трябва да разполагат с ясна информация какво купуват. Ако ли не, законодателната рамка трябва да им даде възможности да върнат продукта – да получат а, нов продукт в замяна или да им бъдат върнати парите. Трябва да има задължително изискване всички продукти да имат срок на годност – от 5 до 7 години, в който срок производителите да са длъжни да произвеждат съответните резервни части за ремонт. Ето говоря като потребител, като купувач на стоки. Много се ядосвам, когато някой се опитва да ми продаде нещо, което е зле етикетирано. Защитата на потребителите е приоритет не само за нашето председателство. Тя беше приоритет на почти всички предходни председателства. Борим се за защитата на потребителите и за засилването на техните права и съм сигурен, че и следващите председателства ще работят по темата. И смятам, че е най-важно да работим за постигане на обща позиция, която да достигне до ясни мерки на национално равнище, до ефективни мерки за контрол и до санкции, за да не се стига до нарушения. И да се наруши, намали броя на некоректните продукти на пазара. що се отнася до удължаването на срока на ползване на продуктите и устройствата. Темата е много важна. Мисля, че е, економиката в кръг и е, зеления пакт са основа за приложението тук. Съвсем кратък е, допълнителен въпрос. Господин министр, много се радвам, че защитата на потребителите е толкова а, е, а, е, силно акцентирана сред вашите приоритети, обаче не споменахте неправителствените организации, а те са важни. Е, има множество е, неправителствени организации, които предоставят е, консултативна помощ, а министерствата не им предоставят достатъчни ресурси. Как могат неправителствените организации да се справят? До някъде сте. Защо казвам до някъде? Ами, защото преди две години започнахме да прилагаме различен модел на финансиране на неправителствените организации и работим на проектен принцип. Завява се интерес, кандидатства се и работим по инициативи, които са насочени към увеличаване на информираността на потребителите за техните права и насърчаваме развитието на проекти, за които има финансиране от държавния бюджет. Броя проекти не е толкова важен. Важното е активистите от неправителствените организации да си дадат сметка, че едно добро предложение за проект, в което участва, участват и местните власти в партньорство с тях, ако е достатъчно добро, ще получи финансиране и съответната неправителствена организация може да а, развие проекта. Господин, госпожа Хан. Harvard, благодаря, госпожо председател. Господин Хорват, благодаря, че представихте приоритет на хрватското председателство. Искам да се върна на една тема, която съвсем накратко засегнахте във вашето изказване, а именно изкуствения интелект. Вие съвсем мимоходом споменахте, че трябва да има правила, що се отнася до а, инвестициите в това отношение. Особено това, че комисията се кани да представи резултата от а, изследването си за а, последиците от а, изкуствения интелект, ми се иска да чуя малко повече за това какво планира хрватското председателство, особено, що се отнася до а, притеснителните новини миналата седмица, че а, а, разпознаването на лицеви изображения се използва в Съединените щати, особено и с технология от частно предприятие и данни, които се извличат от социалните медии, нещо, което се отразява на европейските граждани. Така че какво планирате, що се отнася до европейското регламентиране на изкуствения интелект, така че да се спазват правилата, свързани с личната информация, защита на личното пространство и а, човешките права? Благодаря, госпожо Хан, за вашия въпрос. Опитах се частично да очертая този фундаментален проблем, който следва да бъде разгледан в това отношение, за да сме сигурни, че продуктите на изкуствения интелект могат да бъдат приведени в всекидневно използване. но също така и някои продукти могат да бъдат пуснати на пазара и да са на разположение на потребителите. Те че наясно съм, че всички продукти, в които има някакъв елемент на изкуствен интелект, ползват данни данните са ключови момент тук, но това е едно много широко понятие. Разбира се, някои данни могат да бъдат а, публично достъпни, други не, някои са а, структурирани, други не са структурирани, някои са обект на поверителност, други не. Тоест имаме една много широка категория, която не е точно определена. Очаквам на 19 февруари, когато бъде представен плана за действие, да узнаем малко повече за това, как ще се осъществи този етичен компонент в законодателната рамка. Имаме също така и една бяла книга, която се очаква. И мисля, че това ще даде и ясно определение на всички тези аспекти, които обсъждаме днес. Все пак обаче искам да повторя, че имаме много сериозни и големи а, обеми от данни, които имаме възможност да обменяме трансгранично. Така че бихме могли да ги използваме, за да създаваме продукти на основата на изкуствен интелект. Може да се използва това. Трябва да видим и какви сенсорни технологии са необходими за събирането на съотносими данни, които в бъдеще да могат да се използват за производството и използването на различни продукти, свързани и стъпили на изкуствения интелект. Нещо, което може да е на разположение на нашите потребители. Добре, благодаря. Тогава чакам с нетърпение да науча нещо повече след 19 февруари, тъй като смятам, че е неотложно да се предприемат ясни стъпки и да има ясен европейски план по отношение на изкуствения интелект. И последен в моя списък е господин Дониша от НП. Госпожо председател, уважаеми господин министр, много благодаря за презентацията на вашите приоритети. Показахте днес какво ще се занимавате в едните 6 месеца. На 10 януари 2017 година комисията внесе предложение във връзка с 5G. И освен това се предвиди и процедура за разширяването на процедурата за нотификация. Две решения има на Европейския съд от януари 2018 година. Те постановяват, че трябва да се предвиди нотификация при осъществяване на планове. При последните разговори нямаше единодушие между държавите членки. С оглед на последиците за различните общини, с оглед на възможността за забавяне до 6 месеца и с оглед на правната несигурност, искам да знам малко повече какво ще направите за допълнителните преговори. Има ли възможности да се подновят преговорите за е, изискванията за нотификация и какво ще направи хрватското председателство, за да реши проблемните въпроси на ниво съвет, за да може и да се приложи в крайна сметка текста на комисията за регламент на съвета и парламента. Предмет на... Благодаря, господин Дарашал. Да, тази директива е в процес на преглед. И това, което сме готови да направим, е да започнем заседанията срещи с държавните членки през февруари, за да видим какви са техните позиции, да подготвим а, и едно начало, основа за триолозите. Така както казах, важно е да се разчита на взаимното уважение и зачитане по време на тристранните срещи, което да привлечи нашите а, позиции, да можем да разберем различните позиции. Но заключението ми е, че през 2020 трябва да се стремим към намаляване на административната тежест за предприемачите, да осигурим по-добро функциониране на местните власти, националната администрация, така че създаването на нови административни билите или неадминистративни бариери няма смисъл. Нашата цел трябва да е да уеднаквим да организираме тези изисквания, за да се намали и данъчното и неданъчното бреме. Това да позволи на гражданите да се радват на по-добри услуги, на по-низки цени. Благодаря, господин министър, с което изчерпахме списъка от желащи да зададат въпроси. И сега имате думата за заключителни слова. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, в този кратък час с вас опитахме да хвалим светлина върху приоритетите на Харватия и да покажем, че сме готови да намерим компромис и приложими решения за споменатите досиета. Също така сме готови да търсим и устойчиво финансиране за осъществяване на нашата законодателна рамка посредством планове за действие и в рамките на разумна времева рамка. След като отговорих на вашите въпроси, нямам как, кой знае какво да добавя и да с уважение към вашия дневен ред и времето, което вече ми отделихте, ще сложа край на своите слова тук и ще ви пожелая отново успешна 2020. Уважаеми господин министър, от името на нашата комисия и членовете искам да ви благодаря за този обмен на становище и считам, че всички оценяват факта, че успяхме да се справим по по-структуриран начин, отколкото сме успявали впреди. А, също така успяхме да навлезнем в дълбочина на дискусията, получихме много добри отговори, доволни сме от това и се надяваме, че в следващите 6 месеца ще продължи нашето градивно сътрудничество с председателството в преговорите, които ни чакат. Предполагам, господин министър, ясно чухте какви са приоритетите за нашите членове. Още веднъж благодарности, че бяхте сред нас. И сега, минута преди да продължим с следващата точка от дневния ред. Dear colleagues, let's, Колеги, да възобновим заседанието. Следващата точка в нашия дневен ред е законодателен контрол по директивата относно сигурността на мрежите и информационните системи, директива за МИС, с което приветствам Яко Боратински от звеното в Генерална дирекция Connect за киберсигурност и политика за непрекосновеност на цифровите данни. И а, искам да подчертая, че нашата комисия следи а, приложението на всички законодателни актове на Европейския съюз а, в тази област, включително директивата МИС. Вие всички сте видяли и документите, информацията за заседанието, с която, която изпратихме. И сега давам думата на господин Бортински за 10 минути, след което ще продължим с дискусия. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате възможност от името на комисията да представя настоящото състояние на обстоятелствата във връзка с директивата МИС. Нека също така напомня, че това беше и част от стратегията от 2013 година за киберсигурността. И ако се обърнем към това време, е, знаете, че ние на европейско равнище се опитахме да изградим един последователен наратив за е, киберсигурността и да имаме поредица от ясни действия. И вашата комисия изигра много важна роля в страната на парламента в това отношение. Благодаря на господин Шваб, който беше докладчик по досието. Искам конкретно да се спра на доклада, който прие комисията в края на октомври миналата година. Този доклад е една първа стъпка, стъпка за оценка на това как функционира директивата. Разбира се, може би и това заглавие е малко странно на, за хора, които не следят темата, но тук е свързано всичко с първоначалното предложение, преговорите и всичко, което се взе като решение И разбира се, всички свързани с, с това елементи, включително втория елемент, втория етап, а именно изпращането на съобщения, нотификации при нарушение. И така, работата на парламента а, и ролята е много важна от самото начало и а, преди първа пълната оценка на комисията, пролета на следващата година, трябва да разгледаме някои специфични аспекти. И така, ако разгледаме цялостната хронология, директивата влезна в сила през август 2016 година. След това, както казах, според директивата държавите членки имаха задължение да определят предприятията, които наричаме оператори на, на ключови услуги. И виждаме тук съответния аспект на директивата. Ноември 2018 година беше крайния срок, в който държавите членки трябваше да предоставят информацията за операторите на съществени услуги. Имаше доста забавяние, затова първоначалния срок за май 2019 година а, не беше спазен за пълната картина на държавите членки. Затова и приехме този доклад през 2019, през октомври месец. Защо има значение това? Защо държавите членки трябва да идентифицират а, тези предприятия по един последователен начин? Причината е, че ние сме наистина тясно свързани, има много ам, различни ам, заплахи и разбира се, от гледна точка на пазара е добре да се гарантира, че предприятията играят съответната роля и е, също така са подложени на подобен вид задължения. Обичайно следва да бъдат ясно идентифицирани в съответните държави. И така, докладът разглежда как а, точно се определят тези съществени услуги, какви са праговете на идентифициране, които се използват в държавите членки и накрая предприятията, които в крайна сметка са определени като такива оператори. Съществените услуги няма нализам в подробности, но виждате тук какво е разнообразието от подходите на държавите членки. Причините за това са, че държавите членки идентифицират подобни услуги по различен начин и това създаде нещо, което наричаме пропуски в последователността. Какво имам предвид? Тук се опитваме да обясним в тази таблица това са просто примери. Тук не казваме кой е прав и кой не е прав. Това са подходите на държавите членки. Естония е, използва един общ е, понятен апарат доставка на електричество. И виждаме от друга страна пък е, в дясно България, където имаме много по-разпокъсан подход, където се е, определя същата услуга, е, доставка на електроенергия, по 6 различни начина. Така че можем да сравним естонския и българския подход и как някои части могат да отпаднат. Това е първия елемент от идентифицирането, който разгледахме. На второ място виждаме различните прагове. Държавите членки използват различни прагове. Ето е, една таблица като пример, една категория един конкретен сектор, цифровата инфраструктура и ключовите точки за обмен. Това е много важен момент, за да има интернет връзка. Ето виждате различните видове прак. Много от а, държавите използват брой свързани автоматизирани системи, но някои пък използват като показател среднодневния обем данни или пък процент от пазара. има и държави, които не са идентифицирали това като а, съществена услуга. И накрая ако разгледаме резултата от това усилие, виждаме колко различни са не само предприятията, но и броя предприятия, които се идентифицират като оператори на съществени услуги. Ето защо решихме да включим брой оператори на 100 000 жители в съответната държава. Решихме, че по този начин може би ще смалим разнопосочията, но въпреки това виждаме какво е разположението на таблицата. Много големи разлики. И пропуснахме и една държава членка, която има съвсем различна методология където бяха идентифицирали над 10 000 оператори. Това, което забелязваме е, че в някои държави членки са идентифицирани допълнителни сектори. Приветстваме правителствените, държавните услуги. Първоначалното предложение на комисията също обхващаше критичните сектори за економиката. Има смисъл и държавната администрация да бъде част от подхода за МИС. В заключение, поради различните начини, според които държавите членки са подходили към въпроса на идентифициране на оператори на основни услуги. Ние използвахме този общ, това общо понятие за сравними предприятия и а, тук нямаме еднакъв подход в различните държави. Тук дори не става въпрос за разпоредбите за сигурност и как те са транспонирани. Просто става въпрос за а, това дали едно предприятие попада в рамките на директивата или не. Според нас това може да има а, негативно въздействие върху равните условия на вътрешния пазар и всъщност да намали нашата надежност, устойчиво спрямо външни заплахи. И препоръките, които сме а, извлекли, наистина трябва да се съобразят списъците с основни услуги, да има едни и същи прагове за всички, защото това, разбира се, зависи от националната специфичност, но има смисъл да се уеднакви. И също така призваваме държавите членки да завършат процеса на идентифициране на операторите, да се справят с един въпрос, който наистина беше пропуснат, а именно – процесите на консултация, когато една и съща а, фирма, едно и също предприятие предоставя услуги в различни държави членки. Финансови услуги, енергийни компании са в това положение. Много рядко са се провежда подобни консултации. Наистина Виждаме, че има изискване за такива консултации, но то не се спазва. И също така в групата ще разгледаме възможността за пре, преглед на указанията. Това е за доклада и преди да направя заключение, исках да ви представя съвсем накратко докъде сме стигнали с цялостната оценка като процес. Този доклад е нещо като предястие, но има и много други основни въпроси, които трябва да се разгледат. Това са стъпките, които ще последваме. Тези, които виждате на екрана и в момента сме в процес на посещение на държавите членки. Много тежка задача, защото тя ни а, позволя да видим как се прилага директивата на място. Интересно е, защото в много държави членки това е много важен за а, органите момент, а, което дава възможност за установяване на нови органи или а, финансиране на съществуващи и много по-значително. Например, ще дам, а, пример ще дам с едно посещение през юли месец, където в една държава от 7 на 28 са влечени работещите в такъв орган. Като част от тези посещения ние говорим с органите, говорим с предприятията. И по този начин много интересно засичаме информацията, която получаваме. Какво ни предстои? Ще оценим всички основни стълбове, на директивата. Оператори на основни услуги, доставчици на цифрови услуги. Приложното поле ще бъде доколко. Ще преценим доколко настоящото поле е подходящо, как националното законодателство следва разпоредбите на директивата във връзка с изискваните за сигурност, мерките за уведомяване, и нотификация, Знаем, че до момента има доста различни подходи и също така ще разгледаме и другите стълбове на директивата, именно способностите, капацитета на националните органи. Виждаме тук едно съкръщение, което е свързано с звена за бърза реакция, когато има сериозни киберинциденти. инциденти е важно всяка една държава членка да имат подобен екип. И ще разгледаме също така и ефективността на сътрудничеството на европейско равнище. Знаем, съществува групата, с която работим. Продължаваме работата по МИС. Както споменах, крайният срок е май 2021 и тогава най-късно комисията следва да съвърши своя преглед и съм убеден, че ще имаме възможности и повод да ви информираме и от тук нататък за този процес. Благодаря ви, че ми дадахте тази възможност да се изкажа. Благодаря, господин Боратински, за тази презентация. И така, вече има записали се за изказване. Моля да ни сигнализирате, ако искате да кажете нещо. Първият оратор, господин Шваб, който е докладчик по досието. Благодаря, госпожо председател. Може ли да се върнем към презентацията с разбивката по държави членки? добре е да можем да видим как директивата позволява на държавите членки или да направят много, или да не направят нищо. Може ли да се върнем на този слайд? Искам да кажа открито, че през 2013 година се борихме за това да интегрираме критичната инфраструктура и съществените за нея услуги. Не можем да си представим как държави като Люксембург, Естония и Малта имат много повече съществени или основни услуги в сравнение с Германия и Франция. Ако погледнете Полша, обаче вижте какво е положението. Нелепо е това, на което ставаме свидетели в Европейския съюз. Заплахите стават все по-големи. Създадохме законодателство, за да решим проблема с заплахите. Виждаме обаче, че държавите членки нищо не правят. Защо? Защото става дума за директива. Държавите членки могат да правят каквото си поискат. Ето виждате, някои са направили вече много, много повече от други. Особено ако погледнем а, техния размер. Основните услуги трябва да ги има в а, цяла Европа, а не само в Люксембург, Естония и Малта. Съответно, Госпожо председател, обръщам се към всички колеги, които ни слушат. Имаме нужда от по-голяма хармонизация. Не можем да допуснем 7 години след като беше прията директивата, основните услуги да се разглеждат по толкова различен начин в целия Европейския съюз. Всички сме единодушни относно заплахите, свързани с киберсигурността. Трябва да определим на европейско ниво, значи какво са основните услуги. И трябва да направим това, дори и това да не се нрави на френските, германските или полските власти. Необходимо е да има един подход. На второ място, нещо, което искам да спомена, всъщност то беше написано и на последния слайд. Ето виждате, казва се, че имаме нужда от стандарт възоснова основа на който операторите е, да определят какво е качеството. Няма европейски стандарт, затова се обръщам с въпрос към господин Боратински. Кога можем да се основаваме на ISO 27 от 2018? Имаме нужда от е, общо европейски стандарти в областта на киберсигурността и е, операторите и потребителите трябва да имат сигурност относно това как прилагат стандартите и какви стандарти прилагат. Друг въпрос, господин Ансип. Благодаря, уважаема госпожо председател. Искам да благодаря най-сърдечно на Европейската комисия за представянето. Обеден съм, че директивата МИС е много добра. Тя беше прията изключително своевременно. Благодарение на тази директива държавите членки могат да разработят собствени стратегии за киберсигурност. Благодарение на нея имаме и общо тълкуване на рисковете, какво да правим с критичната инфраструктура, секторите на транспорта, енергетиката, финансовите услуги и така нататък, в случай, че има някаква киберзаплаха. Създадохме една мрежа от екипи за реакция в случай на инциденти в интернет, инциденти свързани с компютърната сигурност. Мисля, че и това законодателство е много полезно, не на последно място, защото благодарение на него можем да се справим с тежки кибернападения, подобни на Мона Края и така нататък. Първоначално предложението на комисията засягаше публичния сектор и частния сектор. Сега обаче публичния сектор вече не е покрит. Знам, че през последните години болниците, например, станаха обекти на изключително сериозни кибератаки. В някои държави членки става дума за публичния сектор, в други става дума за частния сектор. Не знаем, нямаме ясен отговор за това какво да се прави при кибератаки. Затова подкрепям Андрея Шваб. Трябва да има общо разбиране за това какво означава основни услуги и онези, които предоставят съществени услуги, като Google и Facebook, например, не се покриват от директивата МИС. Затова въпросът ми е, смятате ли да разширите приложното поле? Смятате ли, че трябва да се включи и частния сектор? Смятате ли, че трябва да се включат големи доставчици на услуги, като Google и Facebook? Благодаря, господин Асип. Не виждам други колеги, които искат да зададат въпрос. Всъщност, госпожа Жером, трети въпрос. Президент. Съвсем накратко, във връзка с представената за директивата и за киберсигурността. Сигурността на мрежите е много важна и във Франция, и в Европа. Знаем, че Китай е, използва системите си, навлезли поради конкурентна способност за събиране на информация. Wikileaks и Сноуден също разкриха шпионажа на американските власти, които включваха и високо поставени личности в Европа, като Ангела Меркел. Ораторката чете прекалено бързо, за да бъде превеждана коректно. Председателката казва, моля, четете по-бавно, за да може да се превежда. Има различни елементи, е, които са включени е, в оценката на качеството. трябва да се вземе предвид и обмена на данни по интернет. Във Франция няма а, дефиниран праг за потребителите, да кажем 1000 потребители. Благодаря, господин Боратин. Uh, thank you very much uh, for, for this uh, contributions. Благодаря за изказванията и за въпросите. Първо, относно стандартите. Всъщност става дума за оптимизиране, за уеднаквяване на мерките за сигурност, прилагани от компаниите в Европа. Директивата МИС наистина се основава на един непрескриптивен подход, неутрален спрямо технологиите, неутрален спрямо бъдещето. Казва се, че компаниите трябва да предприемат съвременни, модерни мерки за справяне с риска, без да се предписва стандарта. Всъщност има едно позваване на стандарти. Виждаме, че компаниите, които управляват киберсигурността по един зрял начин, използват стандарти – и използват стандарта ISO 27000, всички стандарти от тази серия. Виждаме, че конкретни правителства включват насоки за стандартите, които трябва да се използват. Необходимо обаче да помислим до каква степен искаме да сме прескриптивни на европейско ниво. Когато разговарям с компаниите, и не на последно място с онези, които сериозно се отнасят към своите задачи. Те ми казват, че понякога не използват стандарти, защото те са много скъпи или не са официално сертифицирани. Това също е възможност. Мисля, че базисното наблюдение на изпълнението е област, в която трябва да се работи но предпазливо, защото компаниите действат сериозно само ако знаят, че в един момент ще бъдат проверени. Какво правят относно киберсигурността? Мисля, че това е правилният подход, за да се засили ефективността на мерките за справяне с рисковете. Степента за хармонизация, на хармонизация в Европа е много валиден въпрос защото знаем, че има дружества с подобна структура в подобни отрасли, които са изправени пред сериозни предизвикателства. Всъщност в различните държави членки компаниите имат много различни задачи. Неодавна проведох един интересен разговор с продавачи на решения в областта на киберсигурността и те пък виждат, че спрямо тях също се прилагат много различни изисквания и съответно понякога им се налагат решения, за които не си струва да се инвестират съответните средства. Проблемите стават твърде много. Една компания, например, предоставяше решения в областта на киберсигурността на сектора на здравеопазването и в последствие се отказа, тъй като е твърде проблемно. Значи, когато говорим за хармонизация, за приравняване – това е добре, но трябва да позволим компаниите да се развиват все пак по начин, който сметнат за уместен, защото ако сме твърде прескриптиви, прескриптивни, можем да стигнем чисто и просто до формални мерки, но не и до мерки, които наистина ще ни защитят от заплахи и ще променят картината на заплахите. Така или иначе, ние разглеждаме този въпрос в контекста на сертификацията рамката за сертификация в рамките на акта за, за киберсигурност. Ще разгледаме сертификацията на всички продукти и процеси и ще видим при бъдещото развиване на рамката какво може да се направи относно МИС. В отговор на въпроса на заместник-председателя Ансип. Вие говорихте за сектора на здравеопазването, болниците – Искам да кажа, че тук наистина имаме отрасъл с голяма уязвимост. Ако погледнем положението в държавите членки, можем да кажем, че сектора на финансите, например, е доста озрял. Има и много мерки в областта на енергетиката и транспорта. Сектора на здравеопазването обаче е такъв, че имаме усещането, че мерките те първа започват да се прилагат. Болниците започват да действат от нулата. Всички знаем, че този отрасъл няма и кой знае колко средства. Ето защо е необходимо да инвестираме и да следим какво се случва. Сега в рамките на една група за сътрудничество се опитваме да е, чуем е, позициите на различните органи, които надзирават сектора на здравеопазването. Искаме да разберем какви са мерките там, какви са проблемите и се опитваме, ще се опитаме да решим проблемите. На второ място относно големите цифрови платформи. Много е разнородна картината, естествено. Ако погледнете Google, Google е доставчик на цифрови услуги за търсачката. В някои страни, някои от тези компании могат да бъдат оператори на основни услуги за някои системи. В крайна сметка обаче това е подход, който се основава на услугите. Преговорите преди 4 и 5 години доведоха до там, че каталога на доставчиците на основни услуги е доста ограничен. Услуги в облак, онлайн услуги с определен характер и така нататък. Трябва да се припомни, че доставчиците на цифрови услуги не се третират като традиционните компании. Имаме един подход, който е познат като улекотения подход и Съответно, по силата на този подход тези дружества не могат да бъдат надзиравани по същия начин. Благодаря за тези въпроси. Благодаря, казва председателката. Мисля, че ще се върнем и в бъдеще на този въпрос, на тази тема. Така стигаме до следващата точка от дневния ред. Още една точка, в която ще участват представители на комисията. Става дума за прилагането на регламента за строителните продукти или РСП. Ще чуем от комисията какво е направено относно приложението и какви са бъдещите планове. Искам да приветствам е, господин Козигу, който е от ГД ГРО, отговаря за устойчивата мобилност. Виждате, че Смятаме, че прилагането на законодателство от този род е много важно. Затова упражняваме и контрол под формата на такова изслушване. Имате допълнителна информация във вашите документи. Сега ще дам думата на е, представителя на комисията, който ще представи доклада за прилагането на този регламент. Благодаря госпожо председател. Благодаря за възможността да представя оценката на регламента, познат като РСП, регламент за строителните продукти. Какви са основните характеристики на индустрията? Сектора дава работа на малко по-малко от 3 милиона души в Европа. Пазара е огромен 240 милиарда евро. Има ниско ниво на вноса. Ако погледнете, вноса се равнява на 20 милиарда. и 82% са микропредприятия, 92% са общо взето малките предприятия. Засягат се и много различни продукти, значи чакъл, различни типове камъни, пясък, цимент, всякакви строителни продукти, аларми понякога и какво ли още не. Относно регламента. Регламента има за цел да гарантира доброто функциониране на пазара на строителни продукти. Тяхното използване обаче се регулира от държавите членки. Темата е изключителни правомощия и тези правомощия се упражняват според административната структура в държавите членки. Правомощията могат да се прилагат на регионално, национално, понякога дори на местно ниво. РСП има за цел да даде възможност у нези продукти, които са пуснати законно на територията на една държава членка, да се пускат на територията и на други държави. Но това не гарантира, че продуктите имат право да носят марката CE навсякъде. Защото точно тази маркировка е в правомощията на държавите членки, що се отнася до строителните продукти. Тук не се следва подхода в други типове нормативни актове. Там има много по-голяма хармонизация. Защо? Защото тук трябва да се споменат два фактора. На първо място, характера на самите продукти. Те са междинни по своя характер. И освен това, факта, че Строителните дейности са в правомощията на държавите членки. Трябва да се спомене освен това факта, че регламента не задава изисквания относно самите продукти. Има различни стандарти, например за машините или за други типове продукти, които са обект на хармонизирано законодателство. Регламента задава хармонизирани правила относно оценката на тези продукти във връзка с техните съществени характеристики. Например, доколко са огнеопорни, доколко са топлопроводими, доколко са подходящи за изолация. Освен това, регламента задава и хармонизирани правила относно маркировката С за тези продукти. Има и много важни неща, които трябва да се кажат относно значението на маркировката CE за тези строителни продукти. Тези продукти не с такава маркировка, всъщност на тях маркировката показва не толкова единния характер или съобразяването на продукта с стандарта, по-скоро някакви характеристики. В този конкретен случай, за който говорим, хармонизираните стандарти са задължителни и съответно има задължителна оценка на продуктите. Започнахме процес на консултации, защото знаехме, че има затруднения. РСП беше прият през 2011 година. По това време той замени директивата за строителните продукти. Имахме проблеми с директивата. Имаше проблем при прилагането на директивата в ЕС. Пълното прилагане на регламента настъпи през 2013 година. През юли 2016 година вече се публикува доклад относно прилагането на регламента. Там се показа, че има възможност за подобряване на изпълнението. Каза се, че трябва да има допълнителни действия, за да се улесни прилагането на регламента в държавите членки, както и на стандартизиращите органи и ЕОТО. Направихме и допълнителен анализ на мерките за решаване на проблемите. След 2016 година започнахме процес на консултации с заинтересованите страни. Тези заинтересовани страни естествено дойдоха както от различни държави членки, така и от стандартизационни органи, националните органи по стандартизация също бяха обект на консултации, както и европейските технически платформи. През ноември 2016 година се оказа, че процеса на консултации може да доведе до промяна на регламента. Необходимо е да споменем, че Комисията ИМКО проведе изслушване през януари 2017 година. Нека сега да обобща някои от заключенията на това изслушване. Имаше единодушие относно това, че вътрешния пазар за строителните продукти не функционира правилно. Освен това, се почерта, че трябва да се види дали това функциониране всъщност е релевантната цел и ако се окаже, че това е релевантната цел, как да гарантираме, че регламента функционира както трябва. Комисията работи от тогава насам по този въпрос. Бяха направени оценка на функционирането на регламента и оценка на въздействието. Те бяха осъществявани едновременно през 2017 година. След това имаше разделение на процесите. РСП всъщност е свързан с много сложни въпроси. Някои от тях бяха идентифицирани на по-късен етап. В крайна сметка искаме да направим задълбочен анализ на всички съществуващи проблеми и да имаме по-ясна представа за потенциала за подобряване на положението. Използвахме различни ресурси за подобряване на положението. Имаше външно проучване, което започна през 2017 година. Използвахме и различни доклади, проучвания, изследвания на комисията, които вече бяха налични. Включително и една оценка на задачите на ЕОТО. Направихме и онлайн проучване проучване по телефона на компаниите. Там участваха 700 дружества, публична консултация, 600 отговора получихме там. Имахме 5 тематични срещи в периода 2016-2017 година. Там имаше представители на държавите членки, на техническите органи, на стандартизиращите органи и така нататък има два референтни документа. Доклада и работния документ на Комисията за оценката на регламента. Целта на втория документ е да се покрият по-широките теми по регламента. Разглеждат се все още неразрешените систематични проблеми. Първо, недостатъчното предоставяне на разположение на хармонизирани стандарти. Всъщност се изискват такива стандарти, за да се отговори на потребностите на промишлеността. На второ място, фрагментираното и неравномерно наблюдение на пазара. Това не е характерно само за регламента за строителните продукти, но в случая с този регламент е особено остър проблем. И а, третият проблем е ситуациите, в които приложените вече мерки не постигат очакваните резултати. Липсата на стандарти се дължи основно на недостатъци на процеса на стандартификация. Бяха определени основните структурни проблеми. В друга част на оценката се казва, че е възможно да се разгледат и други елементи, като околната среда, устойчивостта, економиката в кръг, безопасността на продуктите е, за употреба в строителството, особено тези а, е, за употреба от непрофесионалисти и елементи, свързани с дигитализацията, триизмерното принтиране, предварителната изработка на елементи и прочие. Първоначалната реакция на заинтересованите страни подкрепи идеята подходът да не се променя. Това бе представено и на изслушването в Имко през 2017 година. Основните аргументи са два. Първо, по това време все още много хора смятаха, че има как да се коригират проблемите в съществуващата законодателна рамка. И на второ място, хората смятаха, че регламентът е достатъчно добър, но всъщност често това се е, дължеше на, е, начин на прилагане в съответната държава членка. Разглеждаме и някои случаи, които са стигнали до съда и по които сега има обжалване. Започнали сме първоначални преговори с държавите членки по време на финландското председателство и стана ясно, че държавите членки са все по-наясно с факта, че има проблеми и е, ако се предложи вариант за промяна на регламента, може и да не са против. Въпросът е обаче на къде трябва да се насочи тази промяна. Заключенията на съвета по конкурентна способност от миналия ноември насърчиха комисията да разгледа възможностите за промяна на регламента, вземайки предвид особено устойчивостта в економиката, економиката в кръг. В заключение, може да се каже, че на практика легитимните регулаторни потребности на държавите членки не се решават от съществуващия по настоящем регламент. И е необходимо да се въведат промени. Споменах, че вече са започнали предварителни разговори с държавите членки. Необходими са разговори и за това как да се подобри действието на сегашната система. Целта е действително да се насърчи хармонизирането на строителните продукти, дори и в случай на не промяна на регламента. И за това целта е да се насърчат хармонизираните технически спецификации – Подходът бе иницииран всъщност от държавите членки след консултациите с промишлеността в национален план. А следва фаза за валидиране. Що се отнася до следващите стъпки, а, разбира се, ще чакаме да видим решението на комисията, но трябва да си има предвид, че темите са сложни и за това трябва да не излизаме с бързи решения, защото решенията може да не са адекватни. Това означава, че може да се стигне до някои забавяния при законодателството, ако не са адекватни. Затова е добре да сме добре подготвени, да обсъдим нещата с всички заинтересовани страни, преди да направим каквото и да било. Вече обсъждаме различните възможности. Спомням си, че имаше тук едно заседание, на което е, бе казано, че може дори да бъде отменен регламента, е, но е, също времено в момента, в който това се спомена, имаше много силна реакция в подкрепа на регламента. И така, вариантите продължават да са отворени. Единият вариант е да се коригира регламента, да се въведат конкретни методи за тестване, на различни езици, на технически езици. Трябва да разгледаме различните възможности тук. Но те или иначе е ясно. Трябва да продължим обсъждането и с държавите членки, и с заинтересованите лица, и с вас, тъй като този регламент е важен за вътрешния пазар и е доста специфичен. И така. За целите на оценката започнахме провеждането на ново проучване за събиране на информация. Началото беше миналия юли. Крайните резултати ще бъдат представени този юли, за да се събере информация доколко е необходимо преразглеждане на регламента, консултации с различните заинтересовани лица, с промишлеността и е, допитванията ще бъдат е, важни и за разработването на предложения за това, кои са проблемите, които трябва да се решат и какви са възможните най-ефективни решения. Е, началните позиции са доста многообразни и затова тази подготвителна работа се надяваме, че няма да бъде на вятъра ще спра до тук. Вече говорих доста. Мисля, че това са достатъчни уводни думи. Благодаря ви, господин Козидо. Нашата парламентарна комисия много се интересува от темата. Има много оратори, които искат да коментират. И е, също ще излезем с доклад за приложението на регламента. Ще дам думата на колегите поред на заявка. Госпожа Васо, заповядайте. Благодаря. Знаем, че в Европа имаме различни нива на емисии на определени съставки А1 и А2. В Германия се въведе техническа мярка, която едностранно промени метода на изчисление на тези емисии, така че да стане той по-рестриктивен. Методът е метод 1, е 1 и целта, целта е тези продукти да могат да бъдат продавани на немския пазар. Това създава изкривяване на вътрешния пазар, защото се изисква изисква допълнителни усилия за комерциализиране на продукти, които вече отговарят на европейските норми. Това може да доведе до промени и в други държави членки и може да се фрагментира вътрешния пазар. Благодаря. Господин Шваб, може би е, беше добре да чуем първо колегата, но с удоволствие ще, ще е, направя коментар. Не съм съм напълно доволен с казаното от преждеговорившата колега, но независимо от аргументите й, мисля, че е важно да се търси по-голяма хармонизация в отрасла, защото независимо от това какво прави Италия или Германия в контекста на този регламент, е, все пак има определена възможност за маневриране на държавите членки, защото е, именно те отговарят за контрола на материалите за строителство е, и те са важни, защото става дума за безопасност, за предпазване от пожари, например, в построените сгради и прочие. И за това е много важно да са така конструирани правилата, че да следват логиката на вътрешния пазар. Спомням си много добре, че обсъждахме, работихме по темата с Катрин Стайлер от Обединеното кралство. Да използваме примера не на дървесината, но на камъните един, е, един камъни няма причина да могат да се използват в една държава членка, а не в друга. Може би има някакви изисквания за размерите, но това е. А, има държави членки, които искат специални правила за тяхната територия, но това не е логично. Добре е да се създаде по-хармонизирана система – на, за конкретни правила за строго контролиране, за предотвратяване на пожари, на тежки последици от земетресение, за да може една фирма, произвеждаща в Милано, да може да изпраща продуктите си навсякъде в Европа. В крайна сметка това е целта. Благодаря, господин Локига. Благодаря. Доста сложна е темата. Благодаря за направения увод. радваме се, че комисията разглежда действието на регламента. Има някои неща обаче, които ме безпокоят. Изглежда, че комисията може да предложи да се е, е, е, пътя на Европейската организация за техническа помощ за достигане е, до стандарти, до стандартизация и марка CE. Е. Защо? Комисията казва, че това няма да се използва за иновационни продукти, обаче всъщност регламента не прави разграничение между обичайните продукти и иновационните продукти. Дават се различни възможности за стандартизация. Комисията казва, че а, стандартизацията посредством Европейската организация техническа оценка ЕОТА няма, а, не е довела до ползи на този етап и твърди, че е, е, това е скъпо за малките и средни предприятия. Но мисля, че това заключение не е коректно, защото техническата, европейската техническа оценка ЕТА е доброволна. Освен това, в крайна сметка представители на промишлеността казват, че ако се премахне тази възможност за оценка, това ще увеличи разходите. И затова искам да попитам до каква степен сте се допитали до съответните заинтересовани лица, защото премахването на тази възможност е доста радикална промяна. Надявам се, че комисията ще вземе предвид моите коментари. Благодаря. Можете ли да отговорите на първите три въпроса и после ще чуем следващите три въпроса? По първия въпрос. Мисля, че тук можем да се върнем на това, което казах в началото, именно, че в различните държави членки нещата се прилагат твърде различно в някои системи се прилага само регламента, в други регламента и националното право. Има различни комбинации. И е, за това има разнообразие. Това не е толкова лошо в Европейския съюз, когато има правни норми, които подлежат на обсъждане но има места, на които има допълнителни изисквания а, отгоре на хармонизираните стандарти и се стигна до дела в съда. Схематично мога да кажа в най-общ план, и тук не съм а, дипломат, че става дума за протекционизъм в най-общ план – Хармонизираният стандарт не предоставя пълни гаранции за безопасността, обаче. Това е твърдението при някои допълнителни изисквания. И това трябва да се вземе предвид. Тъй или иначе, допълнителните изисквания са против европейските норми. Но когато някой е в позиция, където трябва да се вземе отговорност, има някои допълнителни усилия, които условия, които може да са основателни именно заради безопасността на гражданите. И тогава това трябва да се вземе предвид и трябва да се даде даже такава възможност, когато мерките наистина са за безопасността на гражданите. Така че много ще научим от тези съдебни дела. А, научаваме много и от а, от срещната страна по делата, защото продължаваме да обсъждаме темите. Да иначе, систематично ще разгледаме тези теми. И това е още една от причините, поради които смятаме, че не е лошо да се преразгледа регламент. Що се отнася до казаното от вас, господин Шваб, да има повече хармонизация, ами напълно съм съгласен с вас. Комисията винаги подкрепя повече хармонизация. А, има два варианта. Може да се хармонизира регламента, така че да позволява повече хармонизация. Може и извън регламента да се подемат някои инициативи. Споменахте Катрин Стайлер, спомняте си е, трагедията с пожара в е, сградата Гренфел. Е, натрупва се информация и е добре тя да се обменя непрекъснато, за да може държавите членки да са готови да защитават сградите от пожари. В Германия има специални правни норми за сградите, където на фасадата е задължително над определено ниво, т.е. над горния край на една стандартна стълба на пожарната, материалите, които се използват на фасадата, да бъдат пожаробезопасни. И ем, това е една платформа за обмен на, на противопожарна информация, която вече ни е дала доста информация. Разбира се, винаги ще има ситуации, които изискват различни решения, защото в крайна сметка температурната изолация в Финландия и в Сицилия има различни изисквания. А също изискванията за защита срещу земетресения е, може да са по-силни в една част на Европейския съюз, отколкото в други. Сега, що се отнася до е, сертификацията през Европейската организация за техническа оценка? всъщност няма е, взето крайно решение. Всички варианти е, остават, но може би е добре да направя няколко коментара тук. всъщност ЕОТА сертифицира продукти, които не са само иновационни, но включва и иновационните продукти. И за това споменах иновационните продукти. процента от техническите оценки, които ЕОТА прави, се основават на директивата за строителните продукти – от 2011 година, влязла в сила през 2013 година. Вярно, че ЕОТА предоставя по-бързо решение, но, както казах, не сме я изключили и трябва да вземем предвид, че когато се разглежда стандартизацията като цяло, има малко над 6000 европейски технически оценки, т.е. издадените съответни сертификати. И трябва а, останалите а, а, оценки по другия път за сертифициране са няколко милиона, така че сравнителен план а, трябва да се има предвид тези цифри какви са. Има неща, които трябва да се коригират по един или друг начин, но трябва да има предвид и какви са пропорциите. Uh, first... Тогава преминаваме към следващите три въпроса. Първия е господин Кънски. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това представяне от страна на комисията наистина следва да се пре. Поздравим, че все пак регламента създава повече търговски възможности, повече економически варианти. Присъединявам се към колегата Локегард и неговото притеснение по повод заключенията на стандартизацията, системата за стандартизация. Наистина имаше доста е, сигнали от е, заинтересованите страни, от предприятията за това, е, че има проблеми в системата. И наистина чухме всички тези неща в нашата комисия и може би е, си заслужава да се помисли малко по-сериозно. Аз бих подходил към този въпрос към малко, от малко по-различна гледна точка, а именно обявеното от комисията по повод на зеления курс. В прегледа се говори за интеграция на кръговата економика и така нататък. Може ли вие да ни кажете къде може да се намери повече информация за критериите за околната среда, повече информация за критериите за рециклиране? Е, по-скоро има някаква идея за задължение ли, защо къде може да се е, задобави малко повече. И също така е, при строителните продукти, много от тях се изготвят от суровини, от естествени материали. Говорим за пясъка, например. Трудно се работи с него. Говорихме за а, различни видове камък преди малко и в същото време в Брюксел непрекъснато виждаме а, ремонти на сгради, строеж а, на сгради и тук се използват много агрегатни материали. Така че, ако може да ни кажете къде се намираме в цялата тази а, схема. Госпожа Грапини има думата. Благодаря, госпожо председател ще започна с презентацията, която действително беше много подробна и от цифрите, които споменахте в самото начало, които показват, че тази област има голямо въздействие върху единия пазар. Важна е за заетостта, за малките и средни предприятия и за бюджета. Ще кажа, че не съм напълно съгласна с вашите заключения, тъй като ви казахте, че през 2017 година е изслушване. Аз тогава бях депутат, също, както сега. И тогава се говореше, че промените не са добра идея и вие обсъдихте с заинтересованите страни. Включихте ли потребителите сред заинтересованите страни? Нашата комисия се интересува от това как оперира вътрешния пазар. От гледна точка на това да има справедлива конкуренция, но също така и от гледна точка на това да е безопасен пазара за потребителите. И ако вие говорите само за заинтересовани страни, въпросът ми е, е консултации проведели сте, дискусии с потребителите, включили ли сте в тези консултации? Когато говорите с предприятията, естествено, че те ще искат да избягват, а, избегнат програмата, а, промяната. Но ако това е заключението от а, изслушването, че няма нужда от промяна, то тогава означава, че много време сме загубени. Загубили явно не а, работи а, регламента за строителните продукти трябва нещо да направим, не трябва да разочароваме европейския а, гражданин и не искам в а, а, моята държава да има а, жертви, кога след, а, да речем, земетресение. И а, също така има пред продукти, които създават условия за радиация, които са вредни. Въпросът ми е, ако комисията иска действително да измени регламента, какво се прави? Казахте, и това е във вашето изследване, юли месец. Искам да знам. Говорите ли с потребителите? Като бенефициари, като потребители на тези крайни потребители на а, тези строителни продукти. Госпожа Маркис има думата. Госпожо председател, благодаря. Благодаря на комисията за изказването. Едно искам да кажа. Това е важен регламент. Той беше важен и в началото, когато беше публикуван за вътрешния пазар. Важен е този регламент за сигурността на гражданите и сега е още по-важен. И сама по себе си тази причина е достатъчна, за да се обоснове неговия преглед знаем и за околната среда. Част от а, Европейската институция и техните усилия. Трябва да постигнем екологичните цели на Европейския съюз, но този регламент е толкова добър, колкото може е приложим. Тоест, един фантастичен текст, чудесен, който няма реално въздействие в реалния свят. Трябва да е опростен, трябва да е приложим. Едно нещо чух, нещо древно, което споменахте. Вие казахте, че не може да се опрости толкова, колкото ви се иска. Въпросът ми е защо не? Защо не е възможно да се опрости толкова, колкото ви се иска в този регламент, който е приложим за толкова малки и средни предприятия? Той, ако не е опростен, тогава ще си остане един чудесен текст, който ще сложим в чекмеджето и няма да има никакво въздействие. Ако малките и средни предприятия не могат да достъпят технически оценки, които са твърде скъпи или твърде сложни, то тогава регламента няма да има желания ефект. Ако няма да има въздействие, тогава за какво ни е? Въпросът е защо не е възможно да се опрости толкова колкото искате. Благодаря ви за вашата а, работа. обратно към комисията. Имате думата. Първо по а, стандартизацията. Няколко процедури са необходими. Имаме един случай, който попромени нашата среда. Наричаме случая Елет, който а, беше разгледан в Европейския съд там се казва, че стандартите са малко или много част от законодателството. Така че ако имаме хармонизирани, стандартизиращи организации, то тогава трябва да се провери всичко това, защото публикуването в официалния вестник е елементът, който ги прави задължителен. И няколко цифри съжалявам, но трябва да ги включа. От две 118-те стандарта, които са предложени в областта, само 76 са подготвени за публикация. 142 стандарта са отхвърлени от комисията, защото не спазват а, и не са в съответствие с регламента или европейското законодателство а, и техните пропуски са и във връзка с регламент 1025. От 76-те е, стандарта, които са подготвени за публикацията, 64 е, са в съответствие с директивата, което означава а, е, от 442 стандарта само 12 са от регламента а не от директивата за строителните продукти преди него. Включително всичките стандарти и тези 12 не спазват 7-те стандарта за а, строителните работи. Това, което споменах в отговора си на господин Шваб. Съда казва, че допълнителното търсене на хармонизирани продукти се очаква да бъде конкретизирано. Тези хармонизирани изисквания означават, че е, тези седем условия трябва да се спазват, което в момента не е така. Това е първият въпрос. Втория въпрос е свързан с продължителността на процеса напоследък, като че ли още се удължи. Джеймс Елиот споменах като случай, където за ко... съда постанови, че стандартите са част от законодателството, дори когато се разработват от частни организации. И комисията има отговор, отговорност в процеса и става ясно, че действително ние сме отговорни за това, щом получим хармонизиран стандарт, да го проверим и е, да се включи, е, да има оценка на въздействието преди да се включи в законодателството. Също така, дневният ред за по-добро законодателство включва и допълнителни изисквания за консултация и валидация. Ако разполагате с тези цифри, мисля, че е трудно да се каже, че настоящите обстоятелства са закон... задоволителни. Втория въпрос. Да, технически език фактически изисква повече информация за начина по който се използват продуктите. Няколко инициативи предприехме и ние и ще помен, спомена само една протокола за а, отпадъците от а, строителни а, процеси и разрушаване Всъщност в момента една от трудностите е, е че когато се разрушава една сграда, която е, е отдавна построена и не е така построена, че да могат да се възстановят и да се използват повторно материалите, всъщност трябва да е ясно какво да може да се направи. Регламента може да подпомогне но а, това е нещо частично, само което може да направим за околната среда. Говорим за продукти строителни. Енергийната ефективност не се, не се обхваща от регламента. пристроената среда трябва да се разглежда като цялост и в регламента за строителните материали може да се обхванат само една част от елементите, а, свързани с целите за зеления курс. Потребителите. Да, на първо място не трябва да забравяме идеята, че регламентът е свързан с междинни продукти. Това е едно. Казвам това, но и също така говорех а, за това как евентуално трябва да се занимаваме с. А, продукти, направени директно от хората, самоделни продукти. И тук има няколко трудни момента. Безопасността на потребителите. Регламентът може да обхване единствено и само въпроси, които попадат в приложното му поле. Земетресенията зависят от законодателството на местно равнище субсидиарността на държавите членки съществува. Нямаме на европейско равнище компетентност за това как ще се. Те следва да се изграждат, строят сгради, така че да са устойчиви на земетресения. Това са коментарите ми по зададените въпроси. Благодаря ви много. А, имате и още нещо да добавите. Да, извинете ме, по... пропуснах нещо важно. Защо не функционира упростяването? Ако си спомним първоначалното предложение за регламент на комисията, упростяването, предвидено там, беше много по-амбициозно но за съжаление в процеса на преговори не се заба... запазиха всички тези упростявания. Има и добри, и лоши причини, макар че според законодателите всички причини са обосновани. Не искаме да намаляваме нивото на сигурност, дори продуктът да е произведен от малко и средно предприятие. Имаше и други доводи, които бяха обект на повече дискусии, но в крайна сметка това, което включваме в регламента днес е по-практично, но не може да се чете за истинско упростяване. Благодаря, господин Козигу, за вашето обяснение, с което изчерпахме тази точка от дневния си ред. Благодаря ви много, защото вие вероятно забелязахте колко заинтригувана е нашата комисия от темата. Ще продължим работата си. Тя е много важна и обхваща толкова много други законодателни актове. Благодаря ви, колеги. С това изчерпахме нашата сутрешна сесия малко по-рано, отколкото очаквахме. Ще продължим в 2.30 за изслушване, което виждате в дневния ред за директивата за защитата на потребителите. Приятна обедна почивка!